Колеги, отново моля ви да заемете местата си. Ich erkläre die am 10. September. Заседанието е прекъснато на 10 септември. Отново е открито. Протоколът, протоколите и Протоколите от заседанието от 10 септември са на лице. Има ли възражения срещу тях?